Like to... Е, опитвам се да започна сега процедурата по обясняване на вода. Доклад Бьоге. Госпожа Обер е първото име. Е, Благодаря, госпожо председател. В момента трудно се говори, но механизмът за гъвкавост и неговото прилагане, както и решенията, които взехме в тази посока, показват колко успешно може да бъде сътрудничеството между институциите. Всичко това показва, че за институциите е много необходимо финансирането на тази програма. Също така положително е, че успяхме да намерим липсващите елементи за енергийните проекти и за това аз гласувах за резолюцията. Uh, Благодаря. Следващият доклад е другият доклад на господин Бьоге за Европейския план за економическо възстановяване. Госпожа Авир, вие също поискахте да разясните вота си и по този доклад. Благодаря. Подкрепих и този доклад, тъй като резултатът от работата на помирителната комисия а, бе много положителен, въпреки че самият процес на помирение бе сложен. А, бе положителен резултата с оглед приемането на плана за економическо възстановяване в Европейския съюз. При гласуването на бюджета решихме да заделим 2,4 милиарда евро за тези цели, затова подкрепих и този доклад. Благодаря. Сега преминаваме към докладите на господин Суриан и господин Манка. Господин Дейвис е първият за... of the British National Party Британската национална партия допусна, че моето гласуване се дължи на търговски интереси. Аз обаче съм горд да бъда застъпник на нисковъглеродните технологии. Никога не съм искал и стотинка за работата си. Върша я, защото вярвам в нея. А, всички мои интереси са записани в декларацията на интересите. И а, никога няма да спра да критикувам някои проекти за вятърна енергия. А, винаги в своя политически живот съм се движил от интересите на избирателите. опитват се да петнят репутацията ми. Всъщност тази партия два пъти не успя да внесе чрез своя председател съответните декларации за интереси на британската компетентна комисия, защото това не създава добра представа за неговите партийни дела. Много от делата на господин Грифин са движени от корисни интереси и смятам, че ревизорите ще могат да докажат това, ако той даде необходимата информация. Благодаря. Господин Фокс. Госпожо председател, ако ми позволите е, да цитирам погрешно един британски депутат от 18 век, Джон Дънинг, бюджетът на Европейския съюз расте, все още расте и трябва да бъде намален. Аз гласувах против резолюцията за бюджета, защото е, се е, доближава и се прехвърля даже границата от 1% от БВП. Ние не трябва да пресичаме тази граница. Трябва да даваме отчет за всяко евро, което идва от дънакоплатеца. Това не е разумен бюджет, а ние трябва да бъдем разумни с парите. Камал. Господин Кемал. Благодаря, госпожо председател. Прекрасно е, че завършваме годината във вашите здрави ръце. Благодаря за това, че ми давате тази възможност а, да се изкажа във ваше присъствие. Подобно на предходния колега, и аз гласувах против бюджета. Често говорим за общи ценности в Европа, за солидарност с гражданина. Това е интересно. В много е, общности в момента се води борба с сегашните економически обстоятелства. Хората се борят да си платят сметките, някои си а, е, на, губят работата, други се съгласяват с намаляване на заплатата, а ние гласуваме за увеличаване на бюджета без оглед на економическото положение. Ние се нуждаем от финанси, но трябва да покажем, че разбираме опасенията на своя електорат и трябва да бъдем предпазливи с парите на данакоплаците. Само така можем да генерираме растежа, от който така се нуждаем, за да помогнем на всички граждани в Европейския съюз. Затова гласувах против този бюджет. Желая на всички весела коледа и честита нова година. Благодаря, господин Кемал. Сега докладът за Беларус. Госпожа Адри Кайне. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за резолюцията, защото Беларус вече показа високо ниво на ангажимент в процеса на преговори с Европейския съюз. Според някои позиции само дребни са промените, твърде скромни, но неодавна чухме за намерение президентът да подпише указ за ограничаване на свободния достъп до интернет. Беларус наистина е напреднал в процеса на преговори с Европейския съюз, най-напред трябва да обърнем внимание на беларуския народ. Трябва да се махнат забраните за пътуване. За обикновените хора те все още съществуват. 60 евро струва шенгенската виза и това е прекалено много за голямата част от хората в Беларус. Същевременно за руските граждани цената е два пъти по-ниска. Европейският съюз няма да пострада ако а, е, хората в Беларус плащат само реалната цена на визата, която не е повече от 5 евро. Благодаря, председателят. А, е, бих е, се радвала, ако господин Брок и господин Сариус Волски си проведат дискусията извън залата. Господин Брок, може ли да проведете дискусията си извън пленарната зала? You Може ли да проведете дискусията си извън залата? Out. Вън. Mr. Brock, will you... Господин Брок, бихте ли напуснали пленарната зала, за да проведете разговорите си извън нея? Господин Прейда, ако искате да обясните вота си за Беларус, сега ще ви слушаме. Това ли искате? Да обясните вота си. Vreau să fac o explicație în legătură cu votul pe care l-am dat. Искам да дам обяснение за вота си по първото предложение на господин Шулц. Аз за пръв път чух това предложение тук в залата, но все пак искам да обясня защо гласувах и как гласувах по първото му предложение. Извинете, не е възможно. Мислех, че ще говорите за Беларус. Um, Сега списъка за резолюцията uh, за Демократична република Конго, госпожа Адрия Кайне. Благодаря, госпожо председател. Гласувах за тази резолюция, защото положението в Конго е ужасно. Стотици хиляди хора биват убивани всеки месец поради насилието, упражнявано от въоръжените групи. Въоръжените сили на Конго често са в сърцевината на такива събития. Обикновено гражданите са жертвите на това насилие. Положението на жените е ужасно. Сексуалното насилие е много голям проблем. Има съобщение за извършвани е, изнасилвания от почти всички воюващи страни, включително е, армията на Конго. Европейското военно участие е, доведе е, до е, предотвратяване на положение подобно на това в Руанда. Европейската полицейска мисия е много е, важна, защото Основният проблем в Конго е липсата на капацитет за преследване на извършените престъпления, но ние се нуждаем от по-широко участие на международната общност. За това трябват повече действия, повече е, ресурси трябва да бъдат отпуснати и повече средства на ООН. И е, накрая господин Деве. Excitement I noticed uh, as before a few minutes Ние вече се готвим за коледната почивка, за празниците. И мислим за това какво ще ядем по празниците. Но не трябва да забравяме, че в Демократична република Конго много хора през същия този период ще загинат. 5 милиона души са били убити там от 1999 година са. И Численият са, че 45 000 души, което е един средно голям английски грам, 45 000 души са, се убиват всеки месец. Ние трябва да мислим за това, дори и по време на коледните празници. Защото ние живеем на една планета с жителите на Конго. Вече много години ООН се опитва да наложи стабилност, но само с 20 000 войници. Как може да се опазва мира само с 20 000 войници? Трябва да помогнем на ОНЕ да се постигнат реални резултати, а също и да бъдат арестувани и справени пред съда онези, които убиват, изнасилват мъже, жени и деца. Ние трябва да бъдем много сериозни по този въпрос и трябва да почнем да действаме сега. Това е последният оратор от моя списък. Защото ако има други желащи, които искат да се, изло... които искат да се изкажат, моля да съобщат за това на службите. Господин Буцутил, заповядайте. Аз поисках обяснение на вода по резолюцията, свързана с правната рамка за достъпа до документи. В съответствие с Лисабонския договор, за съжаление, явно моята заявка не беше получена. Да, наистина имаше проблем с системата, така че имате думата. От името на ЕНП искам да заявя, че ЕНП гласуваше срещу тази резолюция. Не защото не сме за прозрачността и доста документите, но защото ЕНП предложи своя резолюция, по която не беше извършено гласуване. Според нас, нашата резолюция предлагаше по-балансиран подход към този деликатен въпрос. Трябва да сме внимателни, когато става дума за прозрачността и достъпа, достъпа до документи. Не трябва да допускаме документацията и процедурите да бъдат толкова а, достъпни, да се предлагат на такава широка основа, че това да направи самата система не действаща. Ние имаме някои деликатни преговори и не трябва да допускаме изтичане на информацията по тях, защото това ще срине цялата система, която изграждаме. Председателят с това приключва дневния ред за тази сутрин. Заседанието приключва. Възобновяваме работа в 3 часа. Благодаря ви.